nasze posiedzenie tylko w w gronie Komisji Rolnictwa. I И така, дами и господа, започваме отново нашето си заседание в рамките на комисията. Има превод от и на 18 езика. Протоколите от предходните заседания са на ваше разположение. Приемаме ги и преминаваме към гласуване на създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните, европейската статистика. Доклада е на госпожа Рибейро. Водещата комисия е ИМКО. Програмата обхваща дейности по пет предходни програми, едната от които е програмата за хранителната верига. Ние бяхме водеща комисия по тази програма. Виждам, че докладчика а, иска думата преди гласуването. Заповядайте. Добър вечер на всички. Искам само да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на целия екип, включително и секретарията, който работи а, по този документ. Мисля, че доста добри компромиси постигнахме. Надявам се да, на, на документа да намери подкрепа. Благодаря. Благодаря и аз. Моля ви да проявите разбиране. Ще се опитам да се изкажа накратко. 98 господин Де Кастро и Агилера Гайсия. А кой е за? Гласуваме. Приема се. Компромис 9. Започваме да гласуваме. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Гласувайте електронно сега. Моля да гласувате. Край на гласуването. Изчаквах един от колегите. 106. 106. Кой е за? Против? Отхвърля се. 107. Кой е за? Приема се. 111. Кой е за? Приема се. 108. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 111. За, против, отхвърля се. 110. За, против, отхвърля се. 112. За, против, отхвърля се. 113. За, приема се. 109. За, приема се. 114 за, приема се. 115 за, в, против, отхвърля се. Компромис 11. Гласувайте електронно сега. Край на гласуването. Компромисът се приема. Преминаваме едно към, нататък към 1.1.9. Приема се. Компромис 12. Гласувайте сега. Компромис 12. Край на гласуването. Приема се. 14. Кой е за? Приема се. 124 за. Приема се. Компромис 17. Гласувайте сега. Компромис 17. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Гласувайте сега. Край на гласуването. Минаваме нататък. Компромис 13. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 16. Кой е за? Приема се. 129. Кой е за? Против? Отхвърля се. 130. За? Против? Отхвърля се. 17. За? Приема се. 131. За? Приема се. 132 за. Приема се. 133 за. Против. Отхвърля се. 134 за. Приема се. 135 за. Приема се. 136 за. Против. Отхвърля се. 137 за. Против. Отхвърля се. 138 за. Против. Отхвърля се. 18 за. Приема се. 139 за. Приема се 19 за. Приема се 20 за. Приема се 140 за. Против. Отхвърля се. 21 за. Приема се. 141 за. Против. Отхвърля се. 22 за. Приема се. 142 за. Против. Отхвърля се. Компромис 16. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 146. Кой е за? Против? Отхвърля се. Нека да проверим електронно все пак. 146-то изменение. Гласувайте електронно. Край на гласуването. 147. Кой е за? Приема се. 23 за. Приема се. 148 за. Приема се. 149 за. Приема се. 150. Кой е за? Приема се. 25 за. Приема се. 26 за. Приема се. Компромис 14. Нека да гласуваме електронно. Компромис 14. Край на гласуването. 152 за, приема се. 153 за, приема се. 28 за, приема се. 154 за, приема се. 155 за, приема се. 156 за, приема се. Компромис 15. Електронно гласуване сега. Край на гласуването. Приема се. 158. Кой е за това изменение? За. Приема се. 159. За. Приема се. 160. За. Приема се. 30. За. Приема се. 24. За. Приема се. 31. За. Приема се. 161. Кой е за? Против? Отхвърля се. 162. За. Приема се. 163. За против, отхвърля се. 164. Кой е за, против, отхвърля се. 32. За. Приема се. 33. Кой е за? Нека да проверим електронно. 32. Отново гласуваме електронно този път за 32. Край на гласуването. Приема се. 33. Кой е за 33? А против? Отхвърля се като че ли, но нека се пак да проверим електронно. Гласувайте сега за 33-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 165. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромис 19. Започваме да гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Кой е за? Приема се. 35. За? Приема се. 36-то изменение. За. Против? Отхвърля се. 37. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 1. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 41. Кой е за? Приема се. 42 за против, отхвърля се. 43 за, против, отхвърля се. 44 за, приема се. 1 за, приема се. 45 за, против, отхвърля се. Нека да проверим все пак. 45-то изменение. Гласувайте сега. Гласувание. Край на гласуването. 46 изменение. За, против, отхвърля се. Компромис 2. Гласувайте сега. Creo que no hemos votado la enmienda 41 del señor Buda. 41 изменение, господин Буда, не беше гласувана. Скочихме на 42 направо. Поне така ми се струва че не сме гласували. Аз не забелязах. Микрофона, микрофона. Powtarzamy гласуване nad поправка 41 на просьба пани poseł Гуиле. Повтаряме гласуването по 41-во изменение. Кой е за, кой е против? Проверяваме електронно. Одобрено. Е. Отвирам гласуване. Компромис 2. Гласувайте електронно сега. Компромис 2. Гласуваме втори компромис. Край на гласуването. Приема се компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54. Кой е за? Приема се. 55. За. Приема се. 56. За. Против. Отхвърля се. 57. За. Против. Отхвърля се. 58. За. Против. Приема се. 2. За. Приема се. 59. За. Против. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63 за, против, отхвърля се. 64 за, приема се. 65 за, против, отхвърля се. 3 за, приема се. 66 за, против, Проверяваме. Гласувайте. Изменение 66. Край на гласуването. Отхвърля се. 67. За. Против. Отхвърля се. Нека все пак да го проверим. Изменение 67. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70. Кой е за? Против? Отхвърля се. 69. За? Приема се. 71. За? Против? Отхвърля се. 72. За? Приема се. 73. Да. Против. Отхвърля се. 5. За. Приема се. 74. За. Против. Отхвърля се. 75. За. Против. Отхвърля се. 76. За. Против. Отхвърля се. Компромис 6. Гласувайте сега. Край на гласуването. Минаваме към компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84. Кой е за? Приема се. 85. За? Приема се. 7. За? Приема се. Всъщност, не биваше да гласуваме, защото компромис 6 се прие. Така че минаваме към 86 За, против, отхвърля се. 87 за. Против, отхвърля се. 88 за. Приема се. 89 за. Против. Проверяваме. Гласувайте сега. 89. Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за. Отхвърля се. 91. За, против, отхвърля се. 92. <clears throat> На, за, против, отхвърля се. 8. За. Приема се. 93. За. Приема се. Компромис 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 95 за. Против. Отхвърля се. 96. Кой е за? Отхвърля се. 97. Кой е за? Приема се. Нека се пак да променим 97 изменение. Край на гласуването. 97. За това гласуваме но гласуването вече приключи. Приема се. За становището, проекта за становище с измененията гласуваме поименно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Проектостановището е прието. Поздравления! Отново докладчицата има думата. Много благодаря, господин председател. Тази вечер беше доста дълга. Ще споделя само нещо любопитно. Списъка на гласуване а, на ЕНП беше взет предвид напълно. Всички го следваха. Някакво съвпадение, вероятно. Така или иначе, благодаря на всички колеги. Мила госпожо, това е защото вашето становище беше изключително добро. Поздравления на вас като докладчик. Поздравления и за секретарията. Преминаваме нататък. Точка 5 преустановяване на сезонните промени на часовото време. Госпожа Мюлер е докладчик. Тран е водеща комисия. Агри излиза със становище. Давам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че Европейския парламент е, приканва комисията в своята резолюция от февруари 18 година да е, провери отново е, и да промени е, разпоредбите за лятното време. Проведаха се публични консултации, от които става ясно, че гражданите предпочитат и са в голяма степен за това да се отмени смяната на времето два пъти годишно. Ето защо ние излизаме с такова предложение. Годишната промяна се отразява върху биоритъма и здравето на гражданите, както и върху здравето на животните е, Именно селските стопани са така най-податливи на проблемите, проистичащи от това. Ето защо предлагаме следното. За да функционира вътрешния пазар в бъдеще, важно е да има координация. Различното време ще се отрази по различен начин на мобилността на гражданите. Когато бе прията въпросната директива, само 15 страни от Европейския съюз се присъединиха. За да може сега държавите членки да имат достатъчно време, за да се координират действията и да се подготвят, предлагам да влезе в сила тази директива едва през 2020 година. Всякаква друга възможност за упростяване е, би предполагала е, координиране, е, координация между държавите членки, които сега е, попадат в зоните с 1, е, 2 или 3 часа плюс, е, този статут можем да запазим. Въвеждането на лятно време, технически погледнато, води за промяна в цялата в е, е, всички европейски е, страни. Затова предлагам за стандарт да се, да се приеме зимното време. Благодаря за разбирането и подкрепата на всички. Господин Яр, докладчик в сянка, минута и половина имате. Благодаря. По принцип ние сме съгласни с предложенето. Ще помоля само да се съберем отново и да да видим как гледат на нещата другите комисии. Два въпроса искам да обсъдим с тях. Първо, да се дали е, до каква степен е реалистично е, е, отмяната на това време и срока. Някои казват, че трябва да е 20, 21, 22, трябва да намерим компромис. И второто, за мен е важно да се направи тази промяна, това превключване и е, трябва, държави членки, трябва да решим дали лятното или зимно време да се вземе за, за е, отправна точка. Значи, откъде да тръгне премахването, е, отмяната на, на тази е, дву, смяна два пъти годишно, но разбира се, всичко това може да, по всичко това може да постигнем компромис. поздравя всички за новата година и да пожелая много здраве и успех на моите колеги, на всички асистенти и на хората, които работят в кабините. Сега по темата. Преустановяването на сезонните промени на часовото време е много важна тема за нашата комисия заради ефекта, който оказва върху гражданите и по-специално за гражданите, чийто глас ние представляваме тук, именно фермерите селското стопанство и по-конкретно животновътството, работи с живи и с чувствителни същества, които не познават концепцията смяна на времето, часови зони, лятно часово време и така нататък. Единственият часовник, който те слушат е биологичният. Преди няколко седмици проведох среща с заинтересовани страни в България. Всички представители на всички сектори се обединиха, че тази сезонна смяна трябва да спре. Професор при овцевъдство сподели, че всъщност мулеканодоя при овцете намалява заради смяната на времето. Това се дължи на стрес при животните, който рефлектира в намаленото производство за около 2-3 седмици при всяка смяна, което е близо около месец годишно. Поради тази причина аз подкрепям предложението на Комисията за отмяна на Директивата от 2001 г., но смятам, че все пак трябва да вземем предвид необходимостта за подготовка и смятам, че трябва да влезе в сила през 2020 г. Зная, че темата е важна и се надявам да намерим общ подход по нея. Благодаря. Пан посел Николсон. Пан посел Николсон. Пан посел Николсон. Thank you, Chairman. Um, благодаря, господин председател. Аз се намирам в много интересна позиция. Този въпрос, Поред мен, е загуба на време. Аз съм твърдо против него. Промените в времето са отдавна установена практика в Европа. Промените два пъти годишно на времето се поставят непрекъснато под въпроса. Комисията си е поставила сама амбициозен график. Мисля, че последиците от смяната са преувеличени. Животните които се отглеждат в различни части на Европейския съюз, се справят много добре. Погледнете към САЩ. Това е една страна, макар че взема цял континент. Те имат различни часови зони, защото слънцето изгрява и залязва в определен момент. Сега се поставяме в една много нелепа ситуация. Каквото и да стане утре, при гласуването в Камерата на общините по Брексит утре, но ние считаме, че а, при Както стоят нещата към момента, може да се стигне до часови разлики с местата, които са в непосредствена близост до границата. Това е пълна глупост. На мен не ми харесва да гласуваме в понеделник. Много а, е трудно Така, в зависимост каква посока пътувате, може да печелите или да губите а, време. Еврика и аз сме работили много съвместно, но се надявам, че съвета ще намери някакво разумно решение. Надявам се, че един по-мъдър съвет може да намери подходящо решение. Не считам, че това е основният ни проблем. Господин Фланаган има думата. Струва ми се, когато някой си прави списък на нещата, които трябва да направи и не изпълнява всичко, Комисията иска да спечели, независимо колко нерелевантно е всичко това за личния живот на хората. Говорил съм с много хора по въпроса. Това е част от ритъма на живота. Свикнали сме с него. За мен е интересно, когато се сменява, сменя времето. От гледна точка на това къде живеете в Европа, ако аз някога живеех в Андалусия 4 месеца, това едва ли ще ги засегне, но ако живеете в средната част на Ирландия или пък в южната част, това не е приемливо. Не знам какво ще стане. Какво ще стане, ако се стигне до ситуация, при която имаме различно време от едната страна на един мост, който свързва две точки на Ирландия. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Като имаме предвид проблемите, които обсъждаме, това не е сред големите проблеми на Европейския съюз, съвсем не е и още по-малко на Комисията по селско стопанство. Колкото и да се а, стараем, да кажем колко страдат кравите. Действително се направи проучване сред хората. Има мнозинство. В моята страна не беше проведено такова проучване, не е поставям въпроса, но има най-разнообразни мнения за това, че трябва да се смени а, времето или пък да се сложи край на смяната на времето но дали да се възприеме за винаги лятното или зимното часово време, по това няма единодушие, защото хората се засягат по различен начин. И сега, след като сме в тая бъркотия, не виждам, че напредваме особено, едва ли ще постигнем решение по време на този мандат, но аз считам, може би е добре да се сложи край на смяната на времето, но аз не читам като член на Комисията по селско стопанство да вземам решение за цяла Европа дали да се премине към лятно или зимно часово време. Съветът, когато настъпи момента, трябва да вземе адекватно решение. Благодаря ви. Водещата комисия е Комисията по транспорта. Ние отговаряме само за изготвянето на становища. Господин Агню има думата. Благодаря, господин председател. Аз споменах компетенциите, когато говорих, когато обсъждахме въпроси с комисаря, но той не отговори. Какви са компетенциите на Европейския съюз за вземане на решение за смяна на времето? Но като оставим това на страна, за мен е интересно, когато аз работех във ферма, аз всъщност приветствах връщането на часовниците в края на октомври, защото така имах повече дневна светлина, за да храня овцете. Но когато промених работата си, се промених и мнението, защото се създават известни неудобства. Например, ако смените времето с 3-4 минути в една птицеферма, ферма, това засяга производството, защото се сменя светлината, така че ние решихме да работим с различно време. Тоест, това е един и същи сектор, но две е, диаметрално противоположни гледни точки. Благодаря. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Тази дискусия е доста широка по своя обхват. Може би има други по-важни въпроси, но сега това е в дневния ред на днешното ни заседание. Трябва да обсъдим тази тема. И след като водим тази консултация и след като много хора участваха, 84% заявиха, че са против това да се запази смяната на времето. Те са против смяната на времето. Трябва да имаме предвид, е, че научните доказателства не показват особени е, основания, особени ползи от смяната на времето. Беше посочено, че има известно спестяване е, на електроенергия и прочее, но това също не е напълно потвърдено. Проучването беше извършено от Европейската комисия в опит да направи нещо, което се счита за важно. Но според мен не е чак толкова важно. Господин Тарабела, какво мога да кажа по този въпрос? Е, имаше публична консултация, Комисията от нас се поиска да изготви такова проучване, вместо да обърне внимание на по-сериозни въпроси. Колегата Капуто, мой скъп приятел, по време на консултациите 4 милиона души участваха, две трети германци. Те се мобилизираха. Може би правителството ги е информирано по-добре но а, обръщам се към колегите от Южна Европа, Неапол, Андалусия и други. Трябва да се мобилизират хората за смяна на времето. Аз съм за това да има смяна на времето. Защо? Защото смяната на времето води до а, повече възможности за общуване между а, хората през а, а, лятото. А, в Южна Европа това също е важно, тъй като там живеят от а, туризъм. Знаете, че в Испания живеят обикновено в по-късните часове. Но когато се върнат в къщи след 20 часа, хората могат след това да излязат, да се порадват малко на слънчевата светлина, да поемат повече витамин D. Когато сте на надморска височина 50, трябва да кажем, че е добре да се използва времето, особено това е важно за понези, които ходят на училище. Относно селското стопанство, животните нямат биологически животни защото ам, дали са обезпокоени смутени от смяната на времето. Не. Това, което ме дразни, е, че му обръщаме прекалено голямо внимание на този въпрос. Някои хора твърдят, че не спят добре няколко дни след смяна на времето, други казват, че въобще не им влияе. Така че при сегашното положение, дори ако се хармонизира в цяла Европа един час по-малко в Канарските острови в сравнение с останалата част, не е добре да се хармонизира, тогава това ще създаде от комисията проблеми, ако всички решат да преминат към зимно време. Какво ще стане също и с трансграничния транспорт? Два пъти годишно се провежда дебат по телевизията по тази тема. Аз съм внесъл множество изменения и така. Господин Хауслик има думата. Ja, die, die, Disku <laughs> die, die Diskussion um die Zeitumstellung ist so alt wie die Zeitumstellung selbst. Сега дискусията е, е трябва да решим на време. Е, всъщност няма какво да говорим за това дали повече е, по-късно, до по-късно можем да е, по-късно да се лягаме през лято. Въпросът е да се пести енергия. Оттам тръгна всичко анкета в Европа сочи, че повечето са против е, е, е, за премахване на, на двойното време. Е, мнозинствено. Какво ще направим след това? Е, трябва да решим дали лятно или зимно време. Мнозина ще кажат по-добре е, лятно време, но другите ще кажат да, ако в 9.30 е все още светло, е, какво правим? Това е една тема, която е доста слежна. това може би е по-добре да оставим нещата както са в момента. Е, хубаво е, че така се бунят духовете около проблема, което е здравословно, но в е, крайна сметка може в край на този дебат в Европа да имаме 27 различни времеви зони. Затова нека да си продължат нещата по-старому, е, мисля, че можем да преживеем и по този начин. Е, благодаря, господин председател. По принцип, аз съм за това е, да си спестим това, тази промяна. Мисля, че това, което предлага комисията, е една от най-големите без... глупости, които комисията е предлагала до сега. Тук се казва, че всяка държава членка трябва да реши сама какво време да въведе. Представете си, днес след обед идвам тук е, и е, трябва да пътувам в четири държавни е, членки на Европейския съюз и ако всяка е, е по моя маршрут е избрала различно време, например Австрия е избрала Гринвич, Германия Гринвич, това е тотална глупост, това ще разруши вътрешния общия пазар, затова аз съм съгласен с това, което написа големата Мюлер преди да решим какво да правим, трябва да се групират държавите членки по време, по предпочитания, времен, по времена, времена зона, но аз мисля, че е, в бъдеще, е, това няма бъдеще и изглежда доста е, глупаво. Сега изменение 4 и 5 Е, където се казва за Гринвич плюс 1, плюс 2, плюс 3, значи сегашното време в Европа е Гринвич плюс 0, плюс 1 плюс и, и, и плюс 2 и 3. Това е лятното е, време. Такива зони има на всички е, континенти е, на Земята, така че е, няма смисъл да задълбаваме в е, този дебат. Е, госпожа Делай. Аз съм доста объркана. Смяната на времето смущава много хора. Въпреки това, ако се преустанови тази система, ще създадем повече проблеми, отколкото ще намерим решение. И това не е добър избор, според мен. Аз поставям под въпрос тази консултация. Разбира се, не трябва да гледаме и ликовато на такива консултации с гражданите. Дебатът по тази тема е сериозен. Аз считам, че още веднъж упростяването ще доведе по-скоро до осложняване. Нищо не показва към момента научно, че имаме интерес от смяната. Госпожа Магинес. Аз вече изгубих един час е, днес. Не разбирам е, объркването по този въпрос. Мисля, че от гледна точка на земеделието, на селските общности, искам да чуя повече доказателства, какъв е ефекта. Има хора, които са за, други са против. Е, всеки има своя лична гледна точка. Това, което ме притеснява, че ако нещата бъдат предвижени нататък, може да доведе до по-голямо разделение в Европа. Има страни, които са за примахване на тази практика. Ако обаче се реализира, ще има доста реакции. Повечето от тези реакции ще бъдат негативни. Джим Лигансън, който аплодирахме, съвсем правилно посочи, както го направих и аз преди време, че когато или ако Обединеното кралство напусне Съюза, ще е странно Северна Ирландия да бъде в такова положение. Така че има последици, които следва да имаме предвид. Благодаря. Давам думата отново на докладчика. Да, господин председател. Е, зна... Гореща тема е това. Знаех и очаквах, че ще има най-различни мнения тук и ще се е, сблъскат различни е, гледища. Въпреки това обаче ще трябва да излезем с е, становище на комисията Агри. Е, Комисията за туризъм се занимава конкретно с тези аспекти на вътрешния пазар. Аз съм съгласна, че Гринвич и плюс 3 е, не е удачно. Това е лячното време, което трябва да премахнем, но а, съгласен съм с това, че държавите членки трябва да се обединят преди това. А, вярно, че от това непрекъснато, е, тези непрекъснати смени е, пролета един час напред, зимата един час назад, е, трябва да избягаме от това и трябва да намерим решение, но за целта трябва държавите членки да помислят и да се обединят помежду си, което решение, което да отговаря на европейското ни време. Защото при всички различни мнения защото иначе все още не можем да решим дали ще е лятно или зимно време. Ние трябва да продължим обаче да работим и да излезем с наше ясно становище. Благодаря ви много. Може да внасяте изменения до 18 януари. Имайте предвид това. Следващото ни заседание ще бъде на 23 и 24 януари и на 29 януари. С това изчерпахме дневния ред. Благодаря ви за участието. Благодаря и на преводачите. Приятна вечер. Благодаря и на докладчика. С това закривам заседанието.